Hm. Ladies and gentlemen, vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou... Дами и господа, за мен е голяма чест да открия заседанието на нашата работна група. Днес ще говорим за Европа на правосъдието и подобряване на отчетността и правната сигурност на местно, регионално и национално равнище. Искам да ви приветствам с добре дошли в Европейския парламент. Господин Мендес Девиго е съпредседател на работната група. Искам също да приветствам господин Авсан, нашия докладчик аз съм Елена Гайдушкова и съм член на Сената на Чехия. Бих искала да ви запозная с начина по който ще работим. По време на този дебат ще приложим същите правила, както в пленарна зала, което означава, че първо ще и слушаме двама представители на национални парламенти, след това един представител на Европейския парламент. И това ще бъде в реда, в който сте поискали думата, чрез вдигане на оранжевите картончета. Секретариатът ще изготви списъка на желащите да се изкажат. Бих искала да ви помоля да бъдете кратки в изказванията си. Всеки ще разполага с по 3 минути, както в пленарна зала. Сега искам да дам думата на господин Авсан, нашия докладчик. Благодаря. За мен е голямо удоволствие, че съм сред вас. Искам да кажа няколко думи за това какво предстои да обсъдим в нашата работна група. Сигурно знаете, че имаме една основна цел, а именно постигането създаването на европейско пространство на свобода, правосъдие и сигурност. Всички държави членки да работят е, ефикасно, като се обръща внимание на спазването на отделните правни традиции. Създаването на такова общо европейско пространство изисква взаимно признаване – на съдебните решения, което означава, че пречките пред това трябва да бъдат премахнати. Трябва да има широко признаване на решенията, взети от съдилищата. Това изисква доверие между правните служби на държавите членки. Взаимното признаване на съдебните решения при наличието на добро разбиране може да обхваща доста частноправни въпроси, свързани с семейството, с завещанията и прочее. Необходимо е обаче да се постигне допълнителен напредък. Трябва да се гледа и за административната част на нещата, когато става дума за загубата на права и за да постигнем основната ни цел, е необходимо да се подобри доверието между държавите членки. Като взе това предвид, комисията предложи редица мерки в правната сфера. Друга важна област на Европа на правосъдието е, изисква общи стандарти, сближаването на законодателството и наказателното производство в държавите членки е необходимо да се подобрят. Това трябва да обхваща тежки престъпления, трансгранични престъпления, тероризъм, както и такива престъпления, които засягат жизненно важни економически интереси. Необходимо е да се постигне по-голямо взаимно признаване на съдебните решения. В гражданското право трябва също да има сближаване при прилагането на минимални стандарти. Създаването на общо европейско пространство трябва да включва и други аспекти, които улесняват достъпа на лицата до съда. Тук става дума за оказване на правна помощ, преодоляването на езикови трудности и други. Ние бихме искали да се задълбочи дискусията когато има проблеми при взаимното признаване на съдебните решения, да бъде търсено най-доброто решение. На следващо място как да се подобри взаимното доверие. На трето място по какъв начин да се улесни достъпа на хората до правна помощ и до съда. Очаквам вашите коментари по всички тези въпроси. Благодаря. Děkuji panu eh, Благодаря, господин Авсан. От името на шведския парламент Сега след това введение от е, докладчика искам да дам на господин Станислав е, Сучай от е, Полския сенат. Драги пани, Госпожо председател, дами и господа, аз е, идвам от страна, в която достъпа до правосъдието не винаги е било толкова лесно. За нашите граждани е важно да знаят, е, че живеят в страна, където има върховенство на закона и където съдебните решения са отговорни и предсказуеми. Все повече хора отбелязват в каква голяма степен те се възползвали от обединението на Европа, не само в сферата на образованието, но и в правенето на бизнес в други страни от Европейския съюз. Глобализацията, интернет също принуждават компаниите да предлагат своите услуги в много страни. Програмата от Стокхолм е за Европа на правосъдието и тя има особена значимост за фирмите. Ние искаме да се възползваме от възможностите, предлагани на общия пазар, според заложеното в договорите. За целта е необходимо да преодолеем пречките пред признаването на всички правни актове на държавите членки. Необходимо е също да имаме добри отношения с трети страни. По този начин ще можем по-добре да гарантираме правата на нашите граждани. Следва също да отчитаме и създаването на двустранни контакти между страните членки и трети страни. Създаването на съгласувана политика изисква също и, и намирането на верния баланс при отчитането на националните интереси. Аз приветствам принципа на взаимно признаване на съдебните решения като част от сътрудничеството в рамките на Европейския съюз. Също времено обаче трябва да уважаваме различните правни традиции на държавите членки. В този контекст искам да споделя някои мои съмнения дали това правило за взаимно признаване трябва да обхваща и административните решения. Този принцип е за целите на съдебното сътрудничество и ние считаме, че е необходимо да се спазват най-високите стандарти. Решенията, които се вземат по административни дела, са по-автоматични, което означава, че взаимното признаване е много по-рисковано. Ако искаме да примахнем екзекуто процедурата, това означава, че съдебната система ще може да работи по-добре в Европейския съюз. Но ако искаме да постигнем това, ние трябва също да споделяме опит, да обменяме и най-добри практики в общността. Най-важното е да има доверие помежду ни. Това е огромно предизвикателство за всички ни. Приключвам, госпожо председател. След като бъде прият един закон, той трябва да се прилага. Това е голямо предизвикателство и за политиците. Бих искал ние да дадем един добър пример, да покажем, че имаме доверие помежду ни. Това ще бъде чудесно послание към нашите граждани, които ще разберат, че еднакви стандарти се прилагат във всички случаи. Благодаря ви. Požádám všechny další o dodržování časového limitu. Další při... Ще помоля да спазвате времето с италска... Следващия оратор, господин Маритати от Италианския сенат. Бронс с Европского парламенту. След това господин Бронс от парламента. Имате дума. Dire qualcosa in più rispetto a quanto sono riuscito a dire nei... Много благодаря, господин председателю. Бих искал нещо да допълня към това, което вече казах в пленарна зала – по мое мнение, процесът трябва да бъде ускорен. Натрупано е вече голямо закъснение в развитието на този проект, целящ да бори организираната престъпност. Затова мисля, че вече не е достатъчно само да се задоволяваме с анализ на организираната престъпност и нейните пипала – и да си представяме какво може да се случи, ако организираната престъпност пусне тези пипяла във всички държави. Как ще се отрази това на политическите и економически кръгове? това вече всъщност се случва. Прането на пари е един конкретен пример. Какво бихме могли да направим? Вече са задействани механизми в Италия по-точно – Работим. Работим отдавна. Следваме европейските насоки, европейските вече не само препоръки, а и решения а именно смесени екипи в областта на правосъдното сътрудничество. И това е необходимо, защото организираната престъпност също има международно изменение – и може да пуска разклонения не само в Южна Италия, в Калабрия, например, а да стига до там, от там и до Германия. Наркотика, който идва от Колумбия, минава през Италия или през някои други южни страни, за да бъде консумиран в крайна сметка в Северна Европа. Какво бихме могли да направим? Как бихме могли да засилим полицейското сътрудничество между държавите членки? Европол вече не е достатъчна практика. Европол, Евроджуст, Евроджуст по-специално следва да се превърне в координационен център, който да ползва обща европейска база данни. И това е повече от спешна задача. Повече от спешно е да създадем бързо юридически механизъм. Не става дума за запазване на прерогативи или за запазване на национален суверенитет. Не, не става дума за това. Става дума за засилване на тази наднационална част от нашата работа, която страда от най-голямо закъснение. защото това би могло да засили позициите на евроскептиците. Евроджъст има нужда от а, компютъризация, от повече ползване на компютри и други съвременни технологии. Не бива повече да чакаме, не бива повече да се бавим. Нужно, нужно е ново разпределение на отговорностите – които да са откроени правилно в европейски мащаб. Бихме могли дори да говорим, да се замислим дали да не създадем обща европейска прокуратура, която да събира информация от националните, от местните прокуратури. Но така или иначе не бихме могли да създаваме нови организации, нови органи, без ясно да обособим характеристиките и функциите им и да им дадем съответните правомощия. Това би могло да бъде нещо, организация зависеща от комисията. Много ви благодаря. Господин Андрю Брейн от Европейския парламент след което ще има дума, думата друг евродепутат. Според мен самата идея, че един общ пазар трябва да има обща съдебна система или обща правна система е нещо, което е погрешно разбрано, защото в Обединеното кралство, например, има три различни системи, които се използват достатъчно добре. Например, всичко зависи от това къде е твоето местораждане или местоположение спрямо това кой би могъл да те наследи или по кое право ще бъде уредено наследяването. Има три комисии в Европейския парламент, които казват, че, например, трябва да имаме единно договорно право в Европейския съюз. Според мен английското договорно право се е развил последните 400 години най-вече под формата на прецедентно право. И идеята е всичко това да бъде заличено, след като се приеме една кодифицирана система, наистина ужасява нашите гласоподаватели. В същия този документ също така се казва, че може дори да имаме общо наказателно право. Не е казано, разбира се, ясно, но това би означавало пък да се премахне нашата система на противопоставянето. Това е система, която води не само до бързи а, процедури и от друга страна, посредством системата на кръстосания разпит се, дават, се дават достатъчни гаранции за защита правата на обвиняемия. Британската общественост ще бъде ужасена ако се случи едно от тези две неща. Не мисля, че една обща търговска зона трябва да нарушава суверенитета на държавите членки, както и да нарушава правния им ред. Благодаря. Благодаря. Господин Слопняк от Словения. Spoštovane kolegice in колеги, Република Словения е v благодаря. Словения планира своята многогодишна програма по ПВР за периода 2002-2014. Работим активно. По време на португалското и словенското председателство предприехме първите стъпки в рамките на конкретни работни групи, обсъдихме своите цели за зоната на свобода, сигурност и правосъдие. Подготовката доведе до документа от Порто Рош, който включваше основни насоки за по-нататъчната работа. По-ефикасна съдебна защита е нещо задължително, за което пък ни е необходимо взаимното признаване на съдебни решения. Съдилището на страната по происход би трябвало да има примат и това би довело до по-голямо доверие, би довело до по-, по засилване на доверието и сътрудничеството между държавите членки. За да стане това обаче, някои основни елементи трябва да бъдат налични, като например правото на достъп до правосъдие и частична хармонизация хармонизация на законодателството. Що се отнася до а, екзекватурата, тя трябва да бъде премахната, както и други процедури, които биха довели до това да не се изпълняват съдебни решения в други страни. Поради различията между държавите членки, обаче трябва да предприемем един по-прагматичен подход към всичко това би трябвало да действаме последователно и да зачитаме принципите на субсидиарност и пропорционалност. Не бива да забравяме и процесите на взаимно доверие, като например засилване на стандартите за производствата, като например правото на превод. Словения подкрепя е, решението на съвета на Европа за устен превод, правото на уведомление, времето за задържане, по-нататъчно обучение на ползватели, както и Евроюст, тъй като те са изключително важни, що се отнася до наказателните дела. Предоставяне на възможности за обучение, по отношение на правните системи на другите държави членки е, би било една отлична идея, защото това ще засили доверието помежду ни. Е, Много благодаря. Благодаря ви, господин Славник. Мобни лоду а затим последни... Сега давам думата на господин Льовнис, след това господин Юлиус Сабатолкскас. Риканто, протоже. Заповядайте, имате думата и искам да ви да се обърна към всичко, останали, че има още възможност да се записват за изказване, ако желаят. Благодаря. Госпожо председател, благодаря ви. Ще седна. Извинявам се за това, но тъй като това е работна група, предпочитам да съм седнал. Мисля, че работя по-добре тази позиция. Освен това, мисля, че моята подкрепа за идеята за зона за правосъдие, свобода и сигурност може да се да бъде прочетена като червена и това, което ще кажа по никакъв начин, надявам се, да не бъде прочетено различно. Не мисля, че целта на Европа е да бъдем един търговски блок. Мисля, че това, което се опитваме да постигнем посредством Стохомската програма, наистина заслужава възхищение. Но и по време на пленарното заседание заявих, че тази програма има нужда от приоритети. И в нашата работна група не би трябвало да се занимаваме с общи въпроси и общи приказки. Считам, че има конкретика, която би могла да бъде уточнена, за да може да се укрепят правата на гражданите в обща Европа. Част от тях бяха вече споменати. Например, премахването на екзекватурата. Моята комисия подкрепя този въпрос, защото това е един практическа полза за хората, които са се опитвали да повдигнат производства в различни държави. Правата на отделните страни, особено при наказателните производства, трябва да направим така, че има права, които да се защитават във всички държави членки на Европейския съюз. Ние бихме подкрепили и трябва да работим по този въпрос. Това по никакъв начин обаче не означава хармонизация на наказателното право на държавите членки. Там, където според мен навлизаме в по-неясни води, е когато има въпроси, които съдържат конкретика, Два примера дадох, но като че ли преминаваме към общи приказки и се цитират неща, като например кой кого ще наследи и какво право се прилага в този случай. Има си предложение, примерно в Камерата на лордовете, в момента се прави проучване по този въпрос, защото това са конкретни неща. А, и ако имаме сертификат за унаследяване, мисля, че това ще бъде изключително полезно за юристите практици в държавите членки. Това ще бъде наистина а, едно постижение, което ще спести и разходи за нашите граждани. По предложението на комисията обаче е, трябва да кажа, че е много трудно да се работи, когато има 27 държави членки с 27 различни юрисдикции. Затова си мисля, че макар че всички по принцип нямаме нищо против да се борим с трафика, с иммиграцията, с борбата с организираната престъпност. Това не са неща, които можем да постигнем бързо. И това, което трябва да търсим, са наистина практически мерки, които да подпомогнат хората в тяхното ежедневие и в работата им. Дадах ви два, всъщност три примера и бих могъл да дам и други. И тази работна група, според мен, би трябвало да препоръчва да се вглежда в решения за да ги предостави след това на вниманието на пленарна зала. Дякую моц за ти. Много благодаря. Благодаря ви за вашите коментари. Бяха ценни. Последният записал се Юлиус Сабатовски от Ли... Литва. Госпожо председател, уважаеми колеги, в програмата се почетава важността на взаимното признаване на съдебните решения. Ние подкрепяме прилагането на тази мярка по отношение на гражданските а, дела. Ние сме за премахването на екзекватурата, която често е необходима в други държави членки, за да се прилагат решенията, които са взети в друга държава членка. Необходимо е да разрешим проблемите, свързани с конфликт между правните системи. По въпросите за завещанията, наследяването, и въпроси, свързани с разводите, също следва да се прилага този принцип. Ние прилагаме взаимно признаване по административни дела. Необходимо е да се премахнат пречките пред взаимното признаване. За целта е необходимо да имаме автентични, признати инструменти, необходим е и контрол по признаването на тези инструменти. Трябва да имаме механизми за разрешаване на проблеми, свързани с конфликт между правните системи. Ние не бихме подкрепили конкретна формулировка, свързана с някои области на търговското, наказателното право, защото там не е възможно в много случаи да се извърши координация. Следва да се прилагат някои норми на взаимно признаване по граждански производства. Но по мое мнение е необходимо формулировката да се изчисти и да се поясни какви ще бъдат мерките по отношение на договорното право. Важно е също, че в борбата срещу организираната престъпност следва да се защитават гражданите. При наказателно преследване, предоставянето на компенсации за нанесени щети и прочие. Считаме, че тези разпоредби трябва да бъдат формулирани по-добре, така че да се даде по-голяма възможност държавите членки да прилагат правните принципи, които са валидни за тях. Благодаря ви. Господин Суивка от Европейския парламент има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих е, желал най-сърдечно да ви благодаря за тази възможност е, да обменим мнения по създаването на общо пространство на правосъдие в Европейския съюз. Това е една чудесна възможност е, да обменим мнения за това какво считаме, считат националните парламенти. Често ни липсват достатъчно знания по тези въпроси. Аз съм докладчик на Европейския парламент по прегледа на Брюксел 1 по договорното право и а, въпросите на а, гражданското право. Всичко, което чух днес, ще бъде от а, голяма полза за мен при подготовката на доклада ми. Искам да споделя с вас и някои мои бележки. На първо място, аз съм напълно убеден, че повече от всякога се нуждаем от динамично сътрудничество при създаването на една общностна правна култура. Знаем, че има различни правни традиции в държавите членки. Очевидно е, че има разлики в това отношение. Освен това, добре разбирам, че начина по който действат системите в отделните страни също се различават една от друга. Затова доверието, което имаме един към друг, не е 100%. Ако искаме програмата от Стокхолм да успее, тогава е необходимо да положим усилия. Това не е първият ни опит в тази сфера. И ако искаме програмата да успее, трябва да изградим взаимно доверие. Бих е, желал да отправя една молба към вас, е, представителите на националните парламенти когато работите в съответните си държави членки, да помните необходимостта за създаване на една общност на правна култура. Това, което е от особена важност тук е прилагането. Не става дума само за качеството, но и за темповете на прилагането на европейските правни актове. Ние знаем, че понякога изоставаме, не спазваме сроковете, които официално са заложени. Различните страни не са често много бързи или ефикасни в прилагането на европейски директиви или регламенти. Това подкопава доверието на гражданите към Европейския съюз. Относно примахването на принципа на екзекватурата. Радвам се, че вие подкрепете тази идея за примахването на екзекватурата. Обеден съм, че това ще допринесе за по-плавното действие на системата. Ще се съкрати процедурата за гражданите и намаляването на периода на изчакване ще бъде много важно постижение. От това, което чух от много от правителствата на държавите членки, става ясно, че се нуждаем и от известен контрол. Необходимо е да упражняваме контрол върху изпълнението на съдебните решения. Необходимо е да се развие такава система за контрол. Бих желал също да подчертая, че ние работим в климат на едно огромно многообразие на правни системи. Британската система е толкова различна от тази в континентална Европа. Това обаче не бива да ни спира в опита ни да подобрим функционирането на системата или да я хармонизираме, не да я превърнем в еднаква, е, униформена, но да я накараме да работи по-добре. Това не означава, че ще се налагат еднакви престъпления но в някои области, като борбата срещу организираната престъпност, можем да помислим за по-уеднаквени процедури, ако говорим за външните граници или пък за търговията с хора, ако говорим за трафика на наркотици. Тези случаи трябва бързо да можем да намерим общи решения Необходимо е да говорим по тези въпроси и аз съм убеден, че има много общо помежду ни в това отношение. Ако добре се спомням, преди една година ние проведохме дебат относно как да се санкционират престъпления срещу природата. Имаше много разгорещен дебат за това по какъв начин да се налагат санкции в отделните държави членки. Слушахме аргументите на държавите членки, които прилагат различни мерки. Въпреки това обаче, ние успяхме да постигнем консенсус, който да е приемлив за всички нас. Това показва, че ако желаем нещо наистина, можем да постигнем общо решение. Т.е. когато има желание, може да се постигне резултата. Ние се срещаме рядко веднъж годината и се възползвам от тази възможност да, да ви приканя да се подобри контакта между вашите правни комисии и правната комисия на Европейския парламент – Лисабонския договор съвсем скоро ще влезе в сила и ние, ако искаме да законодателстваме добре, е необходимо да работим в тази посока. Благодаря. Děkuji za to vystoupení a nyní... Много благодаря за тези ваши бележки. Сега ще дам думата на господин Мендес Девиго. Много благодаря, госпожо председател. Нека да започна с израз на съгласие с мнението, изказано от координатора на Комисията по правни въпроси, господин Зифла, за това колко са необходими тези заседания за сверяване на часовника. Аз мисля, че в момента, в който очакваме да влезе в сила Лисабонския договор, това сътрудничество между парламенти е изключително важно, защото на първо място именно тези парламенти ще получат повече по-широки правомощия. Аз от 18 години участвам на заседания на Козак на комисията с, от постоянни представители на национални парламенти. Там, значи, дебата се води в по-общи линии, докато ние тук сме двустранни специалисти, специалисти от две страни. Това, което предложи Дейвид Мартин и по предложение, по което ще говорим следващата седмица, е именно търсенето на механизъм, който да ускори, да засили тези двустранни взаимодействия между нас между Европарламента и националните парламенти, като например Комисията за О, публични свободи, за обществени свободи. Това може да бъде първият пример на сътрудничество. Както вече казах, ние сме парламентаристи, депутати, народни избраници, така че сме призвани да търсим отговори на въпросите та, където те съществуват. Понякога, разбира се, отговорите не са достатъчно добре дадени в рамките на конкретната национална държава. Примери за това можем да намерим в селското стопанство, опазването на околната среда или вътрешната сигурност и правосъдието. Евросъюза и европейските общности преди това, вече отдавна всички знаем, че не бяха създадени просто за да създадат един общ пазар. Това не е целта на отците първосъздатели. Всеки, който прочете декларацията на Шуман от 1950 година, ще види, че се търси метода, пътя на първоначално взаимодействие, за да се разширят след това хоризонтите. Спомням си, спомням си за падането на Берлинската стена, което отвори нова страница в европейската история и направи възможно създаването на един европейски пазар, на един европейска валута. Не, разбира се, не винаги нещата са лесни. Знаете как вървят преговорите по създаването на обща външна политика, която е все още в пелени, ако мога така да се изразя. Едно от големите ни постижения обаче бе именно това. Единният пазар и последвалите го успехи. Нека да видим сега как е, ще ни се удаде така наречената Стокхолмска програма. Не винаги е лесно да се напредва бегом. Понякога е необходимо да направиш една стъпка, след това се върнеш две назад, за да направиш после три напред. В областта на правосъдието и вътрешните работи вече отдавна не говорим за трети стълб. Те са в голяма степен комюнатаризирани и именно в този процес ролята на националните парламенти е много важна. За това съм Съгласен с казаното от преждеговорившия, съгласни сме, защото всъщност и двамата бяхме участници в конвенцията, която създаде хартата за фундаментални, за основни права. По останалите въпроси, мисля, че трябва да започнем с това какво всъщност цели Стокхолмската програма. Това ще го реши всъщност съвета, затова още не е ясна позицията. Но едно е ясно. Крайната цел Евросъюза да бъде добавена стойност към ежедневния живот на нашите съграждани. И от тук нататъка можем да действаме. Спомням си филма Казабланка и крайният кадър, където Рик, игран от Хъмфри Богарт, казва на комисия комисаря. Това може да бъде началото на една прекрасна дружба, на едно прекрасно приятелство. И понякога ние тук в Европарламента не сме в ролята на Хъмфри Богарт. Не винаги сме приятели, не винаги се отнасяме дружески към проблемите на нашите съграждани, но аз си мисля, госпожо председател, че това е началото на едно прекрасно бъдеще, на една хубава дружба, особено с вас като председател на чело. Благодаря. Много благодаря. Много благодаря за тези толкова хубави ласкателни думи. Някой друг иска ли? Някой друг? Да. Виждам един желаеш. Заповядайте. Ако обичате, представете се. Благодаря. Аз съм Хуан Мануел Алвендея от Долната камера на Испанския парламент. Искам да споделя нещо, което ме безпокои, особено защото в Испания напоследък се ширят много престъпленията, свързани с малолетни. Затова трябва да хармонизираме наказателната отговорност на малолетните. Знам, че във всички страни има различни възрастови граници, но аз мисля, че трябва да бъдат уеднаквени. След това да се уеднакви също така и отговорността носена от родителите. Не само материалната им отговорност, гражданската им отговорност, но и наказателната може би не би било зле да се уеднаквят или еднакво да се регулират някои въпроси от семейното право. Нещо друго, което също трябва да се уеднакви, е економическото измерение на семейното право, като, например, раздялата съществува в Испания начална стъпка на развода, наричана раздяла, след което е втората степен развода. След това търсенето на убежище, политическо убежище и е, легалните, законни емигрантски потоци. Ето това исках да кажа. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз съм убеден от вашия съпредседател, че трябва да кажа нещо. Преди говори, ще я говори за хармонизацията. С цялото ми уважение, именно от тук идва трудността когато избираме а, такива а, теми, като хармонизиране на въпроси, свързани с а, а, разводите, наследствата и прочее. Това просто няма да се случи, независимо колко е желателно. Това, което а, се опитах да кажа, когато се изказах по-рано, е, че а, трябва да намерим конкретни неща, които могат да се постигнат. Това не означава, че трябва да спираме до там, но трябва да имаме приоритети, неща, които са изпълними в средносрочен план и те трябва да фигурират на най-челно място. По отношение на Обединеното кралство, някои а, говориха е, и се създава впечатлението, че ние сме против Стокхолмската програма, което не е така. Ние сме за Стокхолмската програма. Но много от нещата, които искаме да намерят общо решение, отнемат доста време и доста усилия. И действително ще е необходимо хармонизиране на 27 отделни страни. Самият факт, че Огненото кралство има прецедентно право, само по себе си е голяма трудност, а хармонизирането на 27 различни системи е още по-трудно. Затова взаимното признаване, взаимното доверие по процедурни въпроси, това са постижими неща. Дякую, истимате правду. Много благодаря. Прав сте наистина. Още някой се е записал. Заповядайте и ако обичате, представете се първо. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Przepraszam, że raz jeszcze zajmuję. Много благодаря, господи, госпожо председател. Извинявам се, че пак взимам думата. Но обикновено, по принцип сме до 7 часа, нали така? Така че мисля, че можем да продължим с дебатите. Искам да успокоя преждеговорившия. Изобщо не мисля, че Обединено кралство е срещу Стокхолмската програма. Но повтарям това, което биха казали много британски евроскептици, които всъщност е, се изразиха в този смисъл в пленарна зала. Въпреки евроскептиците обаче, ние можем да продължаваме да преговаряме и да търсим общо решение. Аз заставам зад казаното от испанския колега. Смятам, че испанското председателство ще направи голям ще... принос към състоянието на тези именно въпроси. Радвам се, че започват добре и надявам се така да продължат. Нещо, което е особено важно за мен е свързано с това каква ще бъде позицията на Евросъюза относно признаването и изпълнението на присъдите с оглед на това, че държавите членки дават ексклюзивни, изключителни правомощия в тази област на Евросъюза. В някои конкретни области всъщност така че не знам колко време ще ни отнеме този процес на хармонизиране с оглед на признаване и изпълнение на присъди. Аз си мисля обаче, че ако Еврокомисията е съгласна, някои държави членки биха могли да, спис, да подписват спогодби и споразумения с трети държави, дори когато областта, в която подписват трета договореност е в правомощията на Евросъюза. Защо? Защото не винаги Евросъюзът би бил в състояние да се произнесе по някои конкретни случаи. Смятам, че бихме могли все пак да запазим възможността за сътрудничество между някои държави членки или споразумение за съвместна работа между държави членки или и включително от трети страни, с оглед на някои традиционни връзки, добросъседски отношения и така нататък. Повтарям, значи, че биха могли да продължат да съществуват двустранните договорености в области, които вече са в правомощията на Евросъюза. Това е прагматичен начин на търсене на решение на прагматични въпроси, пред които сме изправени. Считам, че тогава именно бихме могли най-добре да обслужим гражданите в рамките на Стокхолмската програма. Благодаря. Благодаря. Давам думата господин Маритати от Италия. Благодаря, госпожо председател. Не искам да злоупотребявам с времето и търпението ви. И това на моите колеги, разбира се. Но тъй като имаме възможност да го направя, искам да повдигна един въпрос. Искам да се обърна с този въпрос най-вече към госпожа председателя, господин съпредседателя. председателя Имаме всички като че ли положително отношение към възможностите за сътрудничество между националните законодателни органи и Европейския парламент. Надяваме се това сътрудничество да се разширява по силата на бъдещия договор. Изказаха се положителни становища по отношение на работата ни до сега и нейното развитие, както и възможностите, които се предоставяха за дебат. Мисля, че чухме изключително добър принос по този въпрос и затова ми се иска да разбера в бъдеще как ще продължи тази работа. Какво ще се случи след дискусиите ни днес, например? Ще има ли някаква нова процедура и ако ще има такава, искам да науча нещо повече за това а, какви правила ще следва тя, какви ще бъдат постоянните правила за нашето участие, за да може националните парламенти да изразяват своите становища пред колегите от Европейския парламент и обратно. Мисля, че би било наистина много ценно да се възползваме от експертните познания на колегите в националните парламенти. Би било много полезно и за самите тях е, да чуят е, становищата на Европейския парламент. парламент. Необходимо обаче да имаме гаранции. Гаранции за това, че ще има една формализирана система и възможности за отделните депутати, за отделните парламентарни комисии да работят по въпроси, които се обсъждат на съвместни заседания между парламентите. Идеята е отлична, но трябва да ни е ясно как точно ще бъде управляван процесът от тук на сетне. Благодаря. Председателката, благодаря и аз. Преди да дам думата на докладчика, бих искала да кажа няколко думи и аз. Аз считам, че всички сме съгласни, че правоприлагането и сигурността за гражданите са нещо, което тревожи всички граждани на Европа. Това очакват те от националните си правителства, но и на европейско ниво – Ние сме тези, които трябва да намерят начините да осигурят всичко това. Стокхолмската програма е един добър инструмент в това отношение. А, сега ще коментирам казаното от господин Айтати. Наистина е необходима структура, която даде възможност за повече дебати по конкретни въпроси. Споменах Косак, 20-те години работа на Косак показва, че когато има дискусии между съответните комисии, а както знаете по отношение на КОСАК, това са комисиите по европейски въпроси на националните парламенти. Та, да, когато има дискусии между националните депутати, то тогава ние като че ли намираме допирни точки – и начини, по които да постигнем общата си цел. Мисля си, че зоната на правосъдие, сигурност и ще създаде една платформа, посредством която ще можем да намерим общите точки, ще не можем да намерим и конкретни решения, за да продължим напред. Това беше всичко от мен. сега давам думата на господин докладчика, който ще резюмира дебата, който протече тук до сега. Благодаря. В самото начало трябва да кажа, че има едно високо ниво на консенсус по отношение на амбицията да се отмени процедурата за екзекватура – макар че има все още нерешени моменти и за това и тя не е отменена. Имаше различни становища, които бяха изразени в смисъл, че евентуално, може би, има различни приоритети, които биха могли да бъдат заложени по отношение на решенията на административните съдилища в държавите членки или пък различни видове съдебни актове. Освен това, установихме, или поне аз установих, че има консенсус, но а, има и една идея да се отиде една стъпка по-нататък, т.е. да се тръгне към по-голяма хармонизация. Споменаха се различни клонове на правото и това, което съм си записал, че, например, семейното а, право, да речем, носи национални традиции, и това а, при опит за хармонизация би довело до различни проблеми. А, фокусирахме се най-вече върху процедурата за екзекватура, защото считаме, че това е една най-естествена стъпка, ако се движим в тази посока, независимо от това къде ще стигнем накрая. Когато се хармонизират правни системи в различни държави и се сближават гражданите в отделните държави членки, то тогава би било и естествено, и съвсем ясно да се продължи с дебати по по-нататъчна хармонизация. Сега, ако говорим по-конкретно и отмяната на екзекватурата, считам, че е необходимо да се обсъдят въпроси, като например правна сигурност. Чухме от колеги, че има различни подходи към това. Има различни правни традиции, различни правни уредби, но в крайна сметка се опитваме да се сближим и в това отношение. Е, това е най-общо резюмето на казаното до момента. Благодаря. Děkuji také našemu panu zpravodaji a než ještě... Благодаря. Преди да кажа няколко конкретни моменти. Давам думата на господин Девико. Много благодаря, госпожо председател. Нашият докладчик е, прекрасно представи изводите от нашия дебат и Надявам се тази вечер много да не прекали с прекрасните белгийски вина и да подготви добре крайният документ за утре. В крайна сметка, всъщност, бих искал и аз да кажа нещо, за което говори председателката и колегата от Италианския Сенат, а именно институционализиране на тези наши срещи. Днешната ни среща да не бъде просто една обикновена среща, която работи, излиза с изводи, които си остават само на хартия. Аз мисля, че трябва да бъде начало на по-засилени контакти с оглед на тяхното бъдещо институционализиране. Няма повече да ви отнемам време. Един от испанските класици казва и с право, че кратките неща са най-добре казаните неща, така че до утре. Také se těším na shledání. Děkuji panu Mendezovi de Vigo, děkuji panu... Да, с очаквам също да чуем заключението утре. Благодаря господин Девиго, господин, господин Аслан. Благодаря на всички, които участваха в този конструктивен дебат. Искам да благодаря и на преводачите, благодарение на които можахме да се разберем. Следващата част от програмата ни включва вечеря в 7.15 в сградата Полен Риспак в ресторанта на депутата. Ще се проведе тази вечеря. Всички са добре дошли. Желая ви приятна вечер!